на върховният представител за положението в Саудитска Арабия и Иран. Госпожо Могарини, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Преди да навлеза в темата по същество, искам да кажа няколко думи във връзка с това, което стана в събота. Точно 6 месеца след като постигнахме споразумение с Иран по отношение на тяхната ядрена програма, Иран изпълни поетите ангажименти, ангажиментите по които се съгласихме. Международната агенция по атомна енергия направи проверка и съвместната комисия, която аз продължавам да координирам и което моят наследник ще продължи да координира, по време на цялото време на изпълнение на поемните ангажименти. За да се... Искам да напомня на всички, че преди 6 месеца мнозина, не само в Европа, но и в Близки изток, в целия свят бяха настроени скептично за дали Иран ще изпълни ангажиментите, които поема. Смяташе се, че Иран няма да изпълни сключеното споразумение. Искам да кажа, преди всичко става за преговори, които се отнасят до една ядрена програма. И преди всичко ние сме удовлетворени, че предотвратихме опасността от разпространение на ядрените възможности. Това е първият, първият повод за нашето задоволство. Има и друг повод за задоволство, защото ние показахме, че многостранните усилия и многостранната дипломация могат да дадат резултати. Но и не само, че се постигна споразумение, но и то се изпълнява. Тоест в сегашните трудни условия това е повод за оптимизъм. И сега преди да пристъпя по същество към а, темата, ще кажа, че има и други елементи, които ни карат а, да бъдем оптимисти, да имаме надежда. Това са отношенията на Иран с останалия свят а, и преди всичко с Европа. И ние, европейците, трябва също да а, се отворим към Иран по различни начини. И Особено важно е, че това споразумение вероятно ще разкрие възможности за нови отношения, за нов климат на отношенията в региона. Както успяхме ние да надградим, изградим едни преговори, които траят години, 13 години, въпреки скептицизма, въпреки недоверието, успяхме да постигнем резултатите, които споменах. Неочакване за мнозина резултати. Но сега трябва да инвестираме в е, е, развиване на едно различно сътрудничество в този район. Знаем всички, че това няма да е лесно, че няма да стане от днес за утре ще се сблъскваме с трудности, с пречки. Желанието на Иран да сътрудничи в региона с останалите страни ще трябва да бъде доказвано. Но то ще трябва да, бъде, да се провери. Трябва просто да се види колко ще бъдат, доколко и в какви срокове ще бъдат изпълнявани поетите ангажименти. Но успяхме да постигнем споразумение, в което никой не вярваше, мнозина не вярваха. И заедно с останалата, останалите страни в международната общност трябва да опровергаем съмненията на скептиците. Сега темата за Саудитска Арабия и Иран борбата за регионална хегемония между тези две страни създаде значително напрежение. Появата на ИДИЛ увеличи хаоса в региона. Международните диспути между Саудитска Арабия и Иран много лесно се обясняват с различията между сунитите и шиитите но съществува риск, че тези конфликти могат да затруднат решаването на конфликта в Сирия, също така и в Йемен. Могат да дестабилизират Ирак, Ливан, двете страни в региона, които са най-изложени на сектантски напрежения, могат да тези, този антагонизъм може да дестабилизира мусулманските общности в целия свят. И тези, това напрежение може да възпламени още повече конфликтите в региона и да предотврати започването или продължаването на политическите проекти. Потенциално този антагонизъм, този конфликт представлява опасности за целия свят. Чрез координирани действия помежду си, като европейци и с останалите страни в света, трябва да се опитаме да помогнем за деескалацията на този конфликт. Заедно с Съединените щати, искам да спомена външният министр на Индонезия, с който го разговарях по телефона преди пътуването ми в Иран и Саудитска Арабия. Той също ще помогне за деескалирането на напрежението. Това показва, че най-малко в три, ако не в четири континента се разбира важността на тези усилия, защото този конфликт може да подпали а, общности, мусулмански общности в целия свят. А, на екзекуцията на 2 януари на шиитският шейх и 46 други лица, осъдени за тероризъм във връзка с техните отношения с Алкайда. Както казах в моето изявление още същия ден, не може по никакъв начин да се извини смъртното наказание като отговор за престъпления, свързани с тероризма. Ние ще продължим последователно да настояваме за всеобщо премахване на смъртното наказание в целия свят. Разбира се, това се отнася и до Иран, чието това действие по областта на правата на човека тревожат. Значи това се отнася не само за Саудитска Арабия, но също така и за Иран, с контакти имахме с техните външни министри. По отношение на Сирия, по отношение на Саудитска Арабия, също има сериозни опасения във връзка с основните фундаменталните права. Трябва да кажа, че трябва да се опазва изискването към правата на човека, дори в борбата срещу тероризма, това се отнася до Иран. Нищо не може да оправдае нападенията срещу посолства или консулства, както посолството на Саудитска Арабия в Иран, а също и на Русия. Подчертавам нуждата от Иран да спазва международните си задължения и да осигури защитата на дипломатическите представителства при всички обстоятелства. В телефонните си разговори и контактите, които имах след тях а, с господин Зариф през уикенда разговарях, главното послание, което предадах от една страна беше, че трябва да се опитваме да намаляваме двустранното напрежение, за да не може тези напрежения да възпоменат и други общности в света, но също така да продължим усилията си за постигане на мир в Сирия и и Йемен, да се опитаме да избегнем по-нататъчна дестабилизация на района, особено на Ирак и Ливан. И получих уверение и от двамата, че е, те ще направят всичко възможно за постигането на тази цел. Знаете, вече обсъждахме Сирия и процесът там трябва да бъде подкрепен от всички регионални участници, за да бъде успешен. По същата причина, още пред първите дни на годината обсъдих положението и опасностите от неговото влажаване с специалният представител на ОНЕ за Сирия, с генералният секретар на Арабската лига, с министри на много арабски и африкански страни, както казах и с някои представители дипломати на, от страни в Азия. Очакваме действия не само от нашите партньори, но също така е, и от страна на Европейския съюз, както вчера бе съобщено. И накрая намирането на постигнато с преговори решение на конфликта в Близкия изток е в интерес на всички. Иначе полза ще имат само терористите и нестабилността ще се разшири не само в Близкия изток, но ще засегне и други райони. това не е игра с нулев изход. това трябва да бъде нашето послание и към Иран, и към Саудитска Арабия. И в Сирия, и в Йемен, ако напрежението не бъде намалено, всички ще загубят. Няма нито едно място в Близкия изток, от което да има полза от това напрежение необходимо ни е решение, от което всички спечелят, всички печелят. Месеци бяха необходими, за да може всички регионални сили да седнат на масата, за да обсъдят Сирия. Същото се нас е и за Либия. Сега имаме насърчителни новини. Ще се опитаме и вероятно ще успеем да съберем всички за заинтересовани страни около масата за преговори и за Либия. И не трябва в никакъв случай а, да а, губим инерцията от тези положителни тенденции. Трябва да продължим където е възможно и на двустранна основа. Европейския съюз трябва да подкрепя диалогът. А, това е защото ние а, сме извлекли своите полуки от по-предишната дискусия за Колумбия, мисля стана ясно, че само регионалното сътрудничество може да унесе мир и просперитет и благоденствие. Само чрез регионално сътрудничество може да се преодолеят конфликтите и да се постигне да стари мир. Това е нашето разбиране. Вярваме, че чрез регионално сътрудничество, а не чрез конфронтация или конкуренция, а, полза могат да извлекат всички. Благодаря. А сега давам първо думата на господин Преда. Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Нова е кулминационна точка достига напрежението. Саудитска Аравия прокъсна взаимоотношенията си с Иран заради протестите срещу екзекуцията на е, толкова важния лидер на шиитите, когато след, вследствие на това бе атакувано посолството. Е, Шейхал Нимр бе разстрелян и след това му бе отрязана главата. Това е огромно предизвикателство и демонстрация. Не трябва, е, не е нужно да припомняме, че ние категорично сме против е, смъртната присъда. Не следва да забравяме също така какво прави Иран в това отношение. В никакъв случай цифрите там не са възхитителни. Миналата година, макар че имаше напредък за ядрените им промени, те са извършили над хиляда екзекуции. И е, днес в дебата следва да добавим и Иран, защото тук приятелите ни от е, ляво, комунистите, социалистите, а, а, либералите говориха само за Саудитска Аравия и за случващото се там. Сега се изправяме пред една нова фаза на конфронтация между шиите и сунити и не можем да приемем политическото насилие. Това е грешка. Трябва много сериозно да обърнем внимание на думите на върховния представител, че е необходимо да потушим конфликта. Господин Хауит има думата. Благодаря. Приветствам изпълнението на съвместния план за действие. Искам да кажа, че даваме своята подкрепа на върховния представител, за да търси нови решения с Иран. Напрежението нараства, нараства, трябва да признаем, че Европейския съюз има общи интереси и с Саудитска Арабия, и с Иран. На последно място борбата с тероризма. Имаме обаче и сериозни възражения и по отношение на двете страни. Смъртното наказание, правата на малцинствата, правата на жените и така нататък. И двете страни разполагат с потенциал да дестабилизират съседните страни. Те оказват подкрепа на екстремистски групировки. Искам да попитам какви предпазни механизми има в споразумението с страните от залива, като си има предвид, че Саудитска Арабия обезглавява политически дисиденти. Освен това трябва да спомена убиването на цивилни в Йемен. Да не говорим, че има и споразумения за търговия с оръжие, които трябва да бъдат взете предвид. Имаме нужда от спешни действия, за да спрем търговията с конвенционални оръжия. В много страни шиитите и сунитите живеят заедно, мирно. Мисля, че това трябва да стане и на други места и трябва да има сътрудничество и с Саудитска Арабия, и с Иран, за да гарантираме бъдещето. Всяка една от тези две страни може да бъде част от една структура на стабилност в Близкия изток. Всяка една от тези страни трябва да бъде партньор на Европейския съюз и мисля, че ние трябва да засилим своите усилия. Господин Белдер. Благодаря, госпожо председател. Лохабиското, нито Лохабиското кралство Саудитска Арабия, нито шиитски Иран допринасят каквато и да било за стабилността в Близкият изток и двете страни се ръководят от различни доводи и цели. Тъй като джихадистите имат все по-добра мрежа, Западът трябва да сътрудничи по-тясно с Саудитска Арабия, за да може да се бори ефективно с Ал-Каида и ИДИЛ. И сближаването на Европа с Иран като че ли заплашва общата борба заедно с Саудитска Арабия срещу джихадизмът. Благодаря. Сега госпожа Бешера Бастер Бешера. Благодаря, госпожо председател, госпожо върховен представител. Журналисти и блогъри е, са жертви на преследвания, на измъчвания, на дискриминация. И като цяло преследването в обществото е ужасно. Нищо добро не се случва нито в Саудитска Аравия, нито в Иран в това отношение. Там има и други проблеми. Мощта на нефта, търговията с оръжие, падащите цени на петрола създават много проблеми в Саудитска Арабия. Много добре е, че Иран се отказа от ядрената си програма, но ние не можем да се успокояваме от това, защото там има проблеми с човешките права. Иран трябва да спазва международните споразумения. Същото се отнася и за Саудитска Арабия ако се работи съвместно с е, Иран, не следва да се търсят допълнителни е, договори, споразумения и бизнес е, погодби, Трябва да се търси решаване на проблема с човешките права. Примерно положението на жените там. Те са напълно изолирани от системата. Те са граждани втора ръка. Затова е необходимо да има и мерки и да се изпълняват резолюциите на ООН. Господин Урбан, благодаря, госпожо председател. Госпожо Могерини, един от най-големите износители на петрол в света, една страна е екзекутирала поне 2200 души през последните години. Много често тези хора са били принуждавани да подписват документи, които не разбират. Броя на екзекуциите се увеличи драстично, откакто Кинг Салман взе властта миналия януари. Твърде дълго вие считахте, че Саудитска Арабия е, е привилегирован. Не на последно място поради тлъстите договори за инфраструктура, подписани от а, испански, британски, френски фирми. Европейските медии и Wikileaks показват ясно какво се е случило. Тези екзекуции в Саудитска Арабия, за които говоря, показват, че тази страна, износителка на петрол, просто подклажда напрежението в региона. Дадохме наградата Сахаров на един блогър от Саудитска Арабия. Това е добре, но дали това е достатъчно за справяне с проблема с човешките права? По-добре да решим проблема, дори това да ни струва скъпо. Господин Смит. Uh, Благодаря, uh, госпожо Могерини. Uh, вие споменахте Иран и казахте, че приветствате прогреса, който беше постигнат там. Очевидно, че е, имаме е, много голям потенциал да сътрудничим с прогресивните сили в тази страна. Е, но повод за загриженост е, че докато напредват отношенията ни с Техеран, отношенията ни с Саудитска Арабия като че ли вървят назад. Виждаме катастрофалната военна намеса на Саудитска Арабия в Йемен. И от, а, 2000, от моята държава, Великобритания, е продала над 5 милиарда, оръжие за над 5 милиарда а, на а, а, тази страна а, през последните години. Великобритания оставаме с впечатлението, че всичко това фактически е в вреда на йеменските деца. И, искам да смятам, че има значително, може да има значителни съмнения за законността на нашите продаване, оръжията продавани от нас на Саудитска Арабия, особено когато се използва срещу Йемен. Какво ще кажете? Законни ли са тези действия? господин Касталдо. Благодаря, господин председател. Всички е, говорят по един и същи начин. Е, и когато става дума за нефт е, по света, отношението е едно и също. Затова и Западът е така толерантен към нарушенията на човешките права. А в Близкия изток се водят кървави е, войни, но ние ги пренебрегваме. Извършват се смъртни присъди. Цената на петрола пада. И различните заинтересовани страни застават на различни позиции. Няма ясни отговори на проблемите. За нас обаче е невъзможно да си затворим очите пред неуспеха на съюзниците страните членки трябва да прекъснат потока на средствата към този регион. Господин Вайден Холцер. Благодаря, госпожо председател. Конфликта между Саудитска Арабия и Иран е много опасен и може да навлезе в една нова фаза. Вижте Йемен. Това може да доведе до много тежки последици за целия регион, за целия близък изток. лице е такава опасност. Аз обаче приветствам преговорите и положителния резултат, поне по отношение на ядрената. Мисля, че трябва да процедираме така, че да запазим стабилността на тези държави, които в момента са стабилни в региона и трябва на всяка страна, цена да избегнем провалянето на държавите от региона. Естествено, необходимо е да се справим и с Даеш или Ислямска държава. Стабилността може да се постигне само ако има демокрация и върховенство на закона – изборите в Иран ще покажат дали тази страна е на правилния път. Саудитска Аравия, за съжаление, е много далече от а, нещо подобно. От а, демокрацията последните събития го демонстрираха. Естествено ще следим пътя и на тази страна, и на Саудитска Арабия, но трябва да следим отблизо какво се случва наистина. Господин Бюхнер. Благодаря, госпожо председател. Цел на нашата политика трябва да бъде спазването на правата на човека в Близкия изток, защото и в Сирия, и от другаде най-голям брой беженци идват в нашите страни. Правата на човека и в Саудитска Арабия, и в Иран биват най-грубо погазвани. Същото, на същото сме свидетели в Йемен. И като Европейски съюз сега имаме възможност да се промени това положение. Саудитска Арабия като че ли се отдалечава от САЩ и иска да се сближи с Европейският съюз. Подобно е положението и в Иран. Така че ще можем, може би, да постигнем целите си по-лесно. Първо трябва да спрем на месата си участието в тези войни, Второ, да се опитаме а, да осигурим правата на човека. Трето, да престанем изнасят на оръжия. Господин Буштитаро, уважаема госпожо председател, уважаема госпожо върховен представител, усилването на напрежението между тези страни ни безпокои много. Проблема на един регион вече засяга много по вече страни. Начинът да се излезе от кризата е Европейският съюз да даде своя принос за сближаването за, на двете страни, за събирането им на масата на преговори. Процесът от Виена не бива да бъде компрометиран трябва да се търси прекратяване на конфронтацията между сунити и шиити. Ние трябва да бъдем прагматични, за да се предотврати ескалиране на конфликта. Господин Цофоли. Благодаря, госпожо председател. Споразумението по ядрената програма на Иран промени сценария за Близкия изток. Имаме обаче все още враждебност между Иран и САЩ. САЩ имат специални отношения с Саудитска Арабия. Дори да оставим за момент на страни тези две държави, трябва да видим какво случва и в Палестина. Европейския съюз ще има жизненно важна роля в Близкия изток. Това той го демонстрира и по време на преговорите с Иран. Искаме да благодарим на госпожа Могерини за нейното участие. Това е една първа стъпка към един по- засилен диалог с Иран. Мисля, че такива разговори трябва да се водят и с другите страни от региона, и с Афганистан. Положението с беженците, които бягат от военните действия, е драматично. Необходимо е да избягваме всички действия, които ще подкопаят мира в Сирия. Освен това, е необходимо да кажем ясно, че сме твърдо против смъртното наказание, независимо за какво се налага то имаме нужда от повече Европа. Госпожа Гомеш. Госпожа Гомеш. Става дума за една провокация, която може само да увеличи напрежението в района по време на мирните договори в Виена. Иранските власти също отстъпиха пред най-радикални противосаудитски настроения. Необходимо е Европейският съюз да критикува Техеран, когато това е необходимо във връзка с правата на човека, но същевременно трябва да работим с Иран една функционираща държава, за да може по-бързо да се прекрати войната в Сирия, да се справим с Даеш и други а, терористични организации, финансирани от Катар, Саудитска Арабия и пък и Турция. Сега давам думата на госпожа Моска. Благодаря. Искам да благодаря на госпожа Върховния представител за коментара и за Саудитската, Саудитска Аравия и взаимоотношенията с Иран. Изключително важно е да има конференция за мира в Сирия. Много е, ще се е, хвърли светлина и върху процесите на, за установяване на мир между Саудитска Арабия и Иран. Що се отнася до рисковете, е, които се крият за дипломатическите напрежения между двете страни и след сключването на споразумението за неразпространяване на ядрено оръжие в Иран, трябва да отчитаме и е, случващото се с смъртните присъди в тези страни и да поставим и тази тема за обсъждане. Господин Мамикинс, благодаря, госпожо председател, ваше превъзходителство, колеги. Е, отношенията между Иран и Саудитска Арабия са такива, че могат да дестабилизират Близкия изток. Екзекуцията на Ал Нимър демонстрира това. Иран трябва да защитава посолството на Саудитска Арабия. Саудитска Арабия пък взе решение да скъса дипломатически отношения с Иран и това решение е не са размерно. Мисля, че има възможност да се постигне някакъв напредък. Споразумението по ядрената програма на Иран показва, че можем да се ангажираме по отблизо с тази страна. Сирия е важна в а, това уравнение. Саудитска Арабия не трябва да получава възможност да проваля разговорите за бъдещето на Сирия. Имаме резолюция на ООН, имаме график на срещи, които трябва да се проведат за Сирия. Призовавам за стабилност и искам да кажа, че за да има мир в региона е много важно Саудитска Арабия да спре финансирането на екстремистски групировки и на лахабийските идеолози. Освен това, трябва да спомена и отговорните за бомбардирането на руския самолет на територията на Египет. Председателката ще дам думата за спонтанно изказване само на трима души. Трябва да приключим преди полунощ. Господин Полчак. Благодаря, госпожо председател. Искам да кажа, че ценя работата, високо ценя работата на госпожа Могарини. Действията й са последователни и добре обмислени. Въпросът ми е следният какво решение беше взето в събота? Какво е, значение ще има то за опозицията в Саудитска Арабия и за онези, които представлявате? Нейните представители се чувстват изоставени от Саудитска Арабия и се надявам, че това няма да е наистина така. Надявам се, че ще подкрепяме онези части на саудитското общество, които мислят различно и които се борят за деескалация на конфликта. Това би бил, бил траен принос на Европейския съюз към подобряване на положението в района. Госпожо председател, събитията в Саудитска Арабия и Иран е, още дестабилизираха и вече нестабилния регион на Близкия изток. Смятам, че ако Европейския съюз се намеси, ще влуши е, положението. Е, религиозните връжди между сунити и шиити се отразяват и върху конфликта между Сирия, Йемен и в други части на страна. Но има надежда какво, за това какво може да се направи в Близкия е, изток. Махането на санкциите ще е, доведе до нови инвестиции. В Саудитска Арабия също се провеждат е, реформи. Младежите в тази страна са бъдещето и, и надеждата й. Следва да спазваме принципа на ненамеса в е, суверенните работи на всяка страна и да направим така, че, тези, че страните от региона да не се чувстват изоставени. Господин Арнат, благодаря. В е, исляма има разлика между сунитите и шиитите. В рамките на сунитския ислям има разлика между лахабистите и някои други и не всички лахабисти подкрепят екзекуциите в Саудитска Арабия. Но подобни идеологии се изнасят и това води до процъфтяване на доктрината на ислямска държава и до положението в е, Сирия. исламска държава мрази всичко, което е скъпо за нас. И ние трябва да се преборим с ИД. идея. Лидера на британските лейбаристи говори за силни страни на ислямска държава и един депутат от лейбаристите тук в парламента не обори това твърдение. Аз вярвам в британския флаг, а Корбин вярва в бялото знаме. Той не може да бъде лидер на лейбаристите. Давам думата на госпожа Могерини. Uh, Благодаря, госпожа председател. Нека започна с това винаги е имало различия между сунитите и шиитите. Има конфликти и между самите сунити. И това осложнява още повече нещата. Искам също така да споделя с вас и следното. Много наши приятели, партньори в региона и в ислямския свят – споделят с нас, че не става дума толкова за религиозно, колкото за политическо съперничество, което използва религиозните различия за собствените си цели. И че сунитите и шиитите живеят заедно в много страни в целия свят. И живели са заедно в течение на веко, столетия преди политизирането на, този религиозен, на тези религиозни различия. И мисля, че нашата роля може да бъде да помогнем и улесним едно разумно инвестиране в това, което мнозина от вас нарекоха колективна сигурност. А това може да бъде пътят напред за гарантиране на мира и сигурността в един район, който има ключово значение за света. Защото липсата на визия, липсата на а, общ подход а, затруднява решаването на проблема. Как можем да помогнем? А преди всичко да направим това, което е в наш интерес. Защото ние имаме добри отношения, работни отношения, канални които в някои случаи работят. Такива канали, такива отношения имаме и с Иран, и с Саудитска Арабия. От една страна изпълнението на споразумението с Иран за неговата ядрена програма отваря нови възможности за нашите двустранни отношения с Иран. Имаме, значи, определени отношения и с Иран, и с Саудитска Арабия, които можем да използваме и може да работим с нашите партньори, с други участници в района, заинтересовани страни в района. Необходимо е просто да се положат усилия за намиране на политическо решение на конфликтите в района, включително укрепването на някои ключови страни, които са особено изложени на тази политическа манипулация на религиозни противоречия. Това въжи за Ирак, въжи и за Ливан. И разбира се, правата на човека са винаги на, за нас на ДВР. Било когато става дума за нашите саудитски партньори, било за нашите ирански партньори. Трябва да кажа, че а, може би трябва да актуализирате мисленето си по тези въпроси, защото а, кризата, петролната криза, пред която светът е изправен, а, не, не, поставя в съвсем различно положение. Това въжи и за на износителите на суров петрол от Персийския залив. Ние сме в едно благоприятно положение, когато става дума за преговаряне с нашите партньори, защото нашия дневен ред е ясен, прозрачен, последователен да, наистина има разлики, различия в подхода на някои от страните членки, но политиката на Европейския съюз като съюз е, е последователна. А, сега, трябва да продължим а, да инвестираме в нашите отношения и с Иран, и с Саудитска Арабия. Преди всичко в в гражданите на, на тези страни и да продължим също така работа в две основни линии на нашата външна политика. От една страна, пълно зачитане на международното право, изискването на международното право и второ, не само в отношенията си с Саудитска Арабия, но и с Иран, но и с много други страни, борба за пълното за премахване, забрана на смъртното наказание. Това е един от нашите принципи. това, е, защото ние вярваме не само, че смъртно наказание е нехуманно, не, не, не но и защото то не дава резултат. И така, да ви благодаря за подкрепата, която изразихте на нашата линия. Още един път искам да благодаря за вашия принос към нашата работа в този район. Принос, който има ключово значение и е, резултатите ще бъдат в нас общ интерес е, за стабилността е, на района и извън него. Благодаря,